Преминаваме сега към следващия устен въпрос. Съвместно планиране на изследователската дейност за борба с невродегенеративните заболявания, предимно болестта на Алцхаймер. Господин Херберт Рауни предупреди, че ще закъснее. Той е всъщност е, автора на въпроса. И затова ще дам а, думата на госпожа Гростет. Сега, след това на представителите. Благодаря, господин председател. Да, при отсъствието на господин Роял искам да ви напомня този въпрос, който поставяме пред комисията въз основа на член 165 от договора. Препоръката на съвета за борба срещу невродегенеративните области – това изисква, тя изисква парламентът да бъде консултиран. Трябва да се приема заключения по 7 въпроса през декември, 3, декември 2009 година. Готов ли е съветът да отчете становище на парламента? И по-нататък, тъй като ние, тъй като ние ще имаме правомощия в областта на инициативата, може ли инициативата да потвърди своето становище, че тези инициативи трябва да бъдат приети, като се използва същата нормативна база? Искам да напомня, че ние сме съставили една резолюция. Тя е, се радва на съгласието на всички политически групи. Резолюцията е важна, защото тя по, в нея се поставя акцент върху застаряването на населението. Повече от 7 милиона души в Европа страдат от Алцхаймер. Според прогнозите тези, тази цифра ще се удвои. Необходимо е да се планира, инвестира и да си сътрудничим в тази област, за да поставим под контрол социалните разходи и да осигурим достойно Достоинството на хората, които са засегнати. Това е проблем на здравето и на обществото. Той засяга цяла Европа и изисква координирани действия, за да се осигури ефикасна диагноза и лечение. Също така трябва да обърнем внимание на, на, на, обще, на научно-развойната дейност, да се търсят нови лечения е, научните изследвания са много по-фрагментарни и обществено-частното партньорство трябва да се засили. Примерите за новаторски лекарства, които влязаха в употреба, не трябва да се забравят. Искам да ви кажа, че тук става дума за надбягване с времето. Три, на, изследвания казват, че има възможности за преддиагности, преддиагностична дейност. Това е, е. Ние трябва да можем да, е, да планираме своите действия с оглед на болести, свързани с застаряването. Благодаря ви, госпожо Гростет. Госпожа министър Маунстрам за 5 минути. Има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Предложението за препоръка на съвета относно борбата с невродегенеративните заболявания и по-специално болестта на Алцхаймер се основава на член 165 от договора. Комисията предложи тази препоръка на съвета като става дума най-вече за дейности в областта на научните изследвания и съгласуване на политиката на държавите членки и на общността член 165 и заплануването на програми за една по-активна борба срещу невродегенеративните заболявания е в съзвучие с правото на Европейския съюз. Целта е да постигнем по-голяма ефективност в борбата, по-ефективни, по-рационални научни изследвания. Съветът е, няма правото да действа в този случай, по-скоро комисията е тази, която трябва да предприеме инициативата и да координира действията на държавите членки и на общността. В договора няма правно основание е, по отношение на изследванията, но е, има редица възможности за планиране на различни програми за така наречените сини инициативи за програми, свързани с борбата срещу невродегенеративните заболявания и най-вече болестта на Алцхаймер. Знае, че парламентът отдавна е обявил за свой приоритет борбата срещу болестта на Алцхаймер. Още преди няколко месеца, през изминалата година, парламента поиска е, по-активни действия в борбата срещу невродегенеративните заболявания и предимно Алцхаймер. Становището на парламента би трябвало да бъде основата за формулиране на заключения през, на съвета през декември 2009 година. Имам предвид и резолюцията, прията от парламента. Важно е да се предприемат общи действия, да има общ подход по отношение на научните изследвания – ние смятаме, че съществуват е, такива възможности за подобни инициативи. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър. Следват ораторите от името на отделните политически групи. Ще дам думата първо на госпожа Антонеско. Благодаря, господин председател. Шведското председателство би искало през декември да приеме своите заключения по отношение на борбата срещу невродегенеративните заболявания, без да изчака становището на парламента. Аз съм докладчик по това становище. И бих искала да се приеме резолюция, в която се заявява позицията на парламента по отношение на невродегенеративните заболявания и по-конкретно Алцхаймер този тип заболявания са сериозен проблем в Европа. Стандарта на живот в развитите страни е, води до по-голяма продължителност на живота. Именно заради това този тип заболявания стават все по-често срещани. Трябва също да имаме предвид въздействието на тези заболявания върху, и върху тези, които се грижат е, за е, болните. Това е едно изпитание и за здравната система, която трябва да се справя с все повече пациенти. Предложението на комисията се съсредоточава върху научните изследвания. Това, което правим ние, е, подчертава значението и на научните изследвания, и на начина по който те могат да се използват за подобряване на сегашното положение. Така че настоявам да се обърне внимание и на начина по който научните изследвания се използват, за да се подобри грижата за тези пациенти. Това е много важно за съвместното планиране на научни, на научни изследвания. Много важно е мнението на парламента да бъде взето предвид при изготвянето на заключенията на съвета. Нека да ви припомня член 182 от Лисабонския договор, който представлява правна база. Благодаря. Госпожа Патриция Троя. Благодаря, господин председател. Въпросът е важен по две причини. Първо, от гледна точка на научно-развойната дейност и второ, от гледна точка на координацията на програмите. Очевидно, ние бихме предпочели въпросът ни а, да по въпроса да има повече пряк принос от парламента, само че трябва да направим така, че че нашето предложение да влезе в заключенията на съвета. Също така ни трябва ясна нормативна база в бъдеще за равноправно участие на парламента в тази област. Имаме нужда от адекватни ресурси, за да се преборим с бича на Алцхаймер, Паркинсън и други болести, свързани с застаряването. Необходими са е, научни изследвания, за да могат да се разработят методи за ранно, диагностициране, Трябват ни и бази данни, трябват ни модели за лечение и съответни услуги. Искам да отправя една молба към вас. Твърде често на пациентите се гледа като на обекти, а не на субекти на процеса научната дейност е необходима, за да, се... за да избегнем фрагментация и припокриване. Така че изградим необходимата критична маса и проектите да успеят. Ако вземете в предвид, че в други части на света обществено-частните партньорски доведоха до инвестирането на десетки милиони евро, става ясно, колко много ни остава да направим. Всички трябва да можем да се присъединим към тези проекти възоснова на обществено-частни партньорства, като заедно с това поддържаме контакт с международната научна общност. Благодаря ви. Следващият оратор за една минута е господин Йоргос Кацимаркакис. Благодаря, господин председател. Днес говорим за предложение за резолюции за невродегенеративните заболявания. Всъщност е, тази резолюция трябва да доведе до приемане на директивата. Този тип заболявания, болестта на Алцхаймер, Паркинсън и други заболявания, споменати в текста, представляват сериозно предизвикателство за Европа. Цената им ще се увеличи значително с времето и има голямо дублиране на усилията, твърде е, много административни пречки. Затова нашата цел е да е, се преодолее фрагментирането на научните изследвания. Аз е, мисля, че това искане е добро, но за съжаление е формулирано неправилно. Мисля, да, че е добре да се промени формулировката. По принцип има проблем с Европейската патентна служба, но аз, и аз смятам, че е добре, ако а, е, комисията, но и съвета тук е, ясно покаже при темата за европейските патенти, че тази болест е наистина сериозна. Благодаря, господин председател. Uh, Благодаря. Аз трябваше да съм докладчик. малко съм разочарован, но все пак се радвам, че се придвижваме напред. Не е време за междуинституционален спор, след като съвет вече е готов за следващата стъпка. Надявам се, че тук в парламента бяха изразени идеи, които се надявам да бъдат прияти от съвета. Необходимо е да има нужния баланс между смягчаването на ефекта, така както е при климатичните промени. Защото това е най-добрият и най-нескъпият начин за борба срещу заболяванията. Дали съвместната инициатива е достатъчна? Да се работи заедно трябва да бъде нормата, не нещо, което се прави на доброволна основа. На следващо място за финансовите приоритети. Първият въпрос е дали харчим достатъчно за подобни заболявания. Ние считаме, че случая не е такъв и ние бихме насърчили в бъдещите рамкови програми да се вземат средства от по-големите програми и да се изразходват средства за научни изследвания за болестта Алцхаймер и други заболявания от този тип. Госпожа Матиас. Аз, аз смятам, че това е политически особено важно да се разгледа тази тема във връзка с изследванията. Какво се случи при тази тема? Случи се следното. Правилата се промениха. Ние имахме една резолюция, доклад към нея и сега можем да минем към процедура на съвместно вземане на решения. И аз искам да попитам дали някой изобщо ще вземе предвид нашите препоръки. Програмното планиране е политическо решение във всяка област, а не техническо и по тази причина парламента трябва да играе по-голяма роля. За мен това са политически приоритети и е, това означава, че процедурата трябва да протича прозрачно и демократично. Какво се случи при тази тема? Това не трябва да се повтаря и ако се повтори, аз искам да помоля да се разгледат по-подробно детайлите. Надяваме се, че нашите препоръки в тази сфера ще бъдат взети предвид. Благодаря. Следващ оратор, госпожа Дот, за една минута. Благодаря. В моя избирателен район в Северна Ирландия има 16 000 души, които страдат от деменция. Те техните семейства и хората, които се грижат за тях, ще приветстват един проактивен подход спрямо тази болест, която е толкова разрушителна. Радвам се, че се опитваме да създадем сътрудничество между държавите членки. Мисля, че един координиран подход за справяне с болестта може да доведе до нов пробив в намирането на лекарства в Великобритания има 400 хиляди души, които страдат от Алцхаймера до 2025 година те ще станат вероятно 750 хиляди. Затова е изключително важно да се подобри диагностицирането, превенцията, социалната работа и лечението на пациентите, работата с техните семейства и хората, които се грижат за тях – Важно е да се работи по тази област, естествено като се зачита свещеността на човешкия живот. Госпожа Карвало за две минути. Благодаря. Ние разглеждаме инициативите, поети на европейско ниво в борбата срещу болестта Алцхаймер, както и Паркинсон. Държавите членки са компетентни в тази област, но е важно да има сътрудничество между тях и те трябва да имат по-добра координация, повече стимули. Необходимо е да се избягва фрагментиране на усилията. Съвместната научно-изследователска програма е важен инструмент за избягване на фрагментирането на научните изследвания на европейско ниво, за да има по-добра координация между държавите членки и здравните служби, както и научно-изследователските центрове. Европейското научно-изследователско пространство ще бъде в Центъра на договора от Лисабон. Има някои трудности в реализирането на програмата поради някои бюрократични спънки, които ще възникнат. И аз се питам как можем да постигнем економия на мащаба в най-добра степен, без дублиране на усилията, да насърчим най-добрите постижения в научните изследвания и да осигурим нужните стимули за развитието на тези изследвания. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Чалвър, за една минута. Години е обезпокоително, че до сега не направихме нищо в областта на Алцхеймер. Населението на Европа застарява и все повече хора ще се разболяват от тази болест и в световен мащаб. Един от най-ужасяващите аспекти на тази болест е, че има много хора, които се засягат като грижащи се за болните. Например, в Ирландия има 50 000 души, които се грижат за 44 000 болни. Ролята на Европейския парламент не трябва да се пренебрегва. Европейския съюз трябва да отчете уникалния призив на парламента и трябва да се даде помощ не само на болните от Айсхаймер, но и на онези, които се опитват да подобрят качеството им на живот. Благодаря. Преминаваме към процедурата за привличане на вниманието. Първият оратор, госпожа Магинес, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Координирането на научните изследвания в тази област е важно и още повече по отношение на неврогенеративните заболявания и болестта Алцхаймер, тъй като те обхваща доста голяма а, сфера. Искам да привлека вниманието на дискусиите, които се провеждат между парламента и съвета относно хуманното отношение към животните, които се използват за научни експерименти. Като докладчик, който участва в преговорите, считам, че трябва да разрешим нужните изследвания да бъдат направени чрез използването на животни, може би при по-голямо спазване на изискванията за хуманно отношение, за да можем да намерим по-добро решение за лечението на тези хора, както и за хора, които евентуално могат да бъдат засегнати от тези заболявания на по-късен етап. Необходимо е да минем на второ четене това, тази директива. Благодаря. Следващият оратор, господин Соник, също за една минута. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за борбата с болестта вече беше засегнат по време на френското председателство. Радваме се, че това стана. Тогава се каза, че по този въпрос трябва да има предприяти действия на ниво Европейски съюз. Би трябвало следващите председателства да разглеждат този въпрос със същата сериозност, защото става въпрос за хиляди семейства, които са засегнати. Когато се срещаме с нашите избиратели, ни задават въпроси за това какъв е приноса на Европейския съюз, каква е нашата роля, каква е нашата отговорност. Подобни въпроси трябва да се представят като средство за изграждане на

Добре е да се извърши една координация с а, държавите членки на Европейския съюз, т.е. те помежду си да извършат координация, за да се разпознаят причините и да се реагира по-добре на европейско ниво защото тук става дума за лечение на заболявания и това е един обществен феномен. Ние трябва да се намесваме по-силно в фармакологичните изследвания, за да можем да ги подпомагаме по-добре. Това, което ни е необходимо също са центрове за наблюдение и лечение на пациентите и за хората, които полагат грижи за тях също и за техните близки. Това означава също, че ние на европейско равнище ще трябва да предприемем някои неща. Като тук трябва да се вземат предвид и международните стандарти и да се погрижим за това резултатите да бъдат публикувани в международен мащаб. Госпожа Вика ви чута за една минута. Е, е, Благодаря. Аз вярвам, че е много важно днес да обърнем достатъчно внимание на въпроса за научните изследвания, за да помогнем на хората, които страдат от болестта Асхаймер. Европейският съюз обединява 27 държави членки. Отделните страни не могат да се справят сами с болестта Асхаймер, тъй като здравните системи в страните ни са толкова различни, нашите ресурси са различни. Затова това Подкрепата, която се осигурява на семействата на лицата болни от Алцхаймер също е доста различна. Ние трябва да им помогнем, трябва да намерим нужното финансиране, както и да координираме своите усилия. Трябва да се направи всичко, за да се осигури нужното финансиране за научни изследвания, за да можем действително да помогнем на хората, страдащи от болестта Алцхаймер. Господин Ройл, последен оратор. Госпожо председател, аз също ще бъда кратък. Необходимостта беше изтъкната от в много изказвания тук. Това е заболяване, което засяга все повече хора и съществува засилена възможност държавите членки да си сътрудничат, да обединят силите си, за да постигнат необходимите резултати. Това е правилният път, това е разумният път. Жалко, че имаме трудности от процедурно естество и е, е, жалко, че това се внася в парламента последната минута с е, резолюция, но ако накрая все пак постигнем важен резултат, мисля, че това е важно и това е решаващото. Благодаря. Това бяха изказващите се в процедурата по привличане на вниманието. Благодаря, госпожо председател. Болестта на Алцхаймер и другите болести, свързани с деменцията, са изключително ужасяващи. Много от нас имат роднини, които страдат от Алцхаймер и знаят какво означава изведнъж да се пречупи един здрав човек. Всичко това показва, че трябва да се отделят много ресурси за борба с това ужасно заболяване. Естествено, че трябва да има нови похвати, трябва да се координира по-добре познанието и координацията в Европа. Идеята на комисията иска да събере на едно място най-добрите учени, които да се съберат на едно място и да се справят с болестите, които са невродегенеративни. Трите председателства Франция, Чехия и Швеция обсъдиха тези заболявания като приоритет в областта на здравеопазването. По време на френското председателство имаше една важна конференция, тя беше спомената тук. Шведското председателство проведе през месец септември една конференция посветена на застаряващото население. Както ви казах, Съвета ще предприеме заключения по тази област на 3 декември. Естествено ще отчетем отличната резолюция, която сте създали и която ще гласувате утре. Изключително важно е въпроса за Алцхаймер да се появи и в въпроса за научната програма, програмата за научната дейност и на други места. Благодаря ви за вниманието към този въпрос. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои утре. И сега, съгласно дневния ред, следват едноминутните изказвания. Съгласно член 144 от правилника, искам преди това да посоча, че има много повече теми, отколкото имаме време да включим, така че